Äh, Дами и господа, искам да приветствам не всички от вас, някои от вас. Благодаря на тези, които са дошли на време. Как ще процедираме? Ако някой от вас иска да вземе думата, ще го включим в списъка с ораторите и тогава той ще се изкаже пръв. Тези, които идват прекалено късно, няма да се изказват първи. Енчо поиска прав думата. Благодаря и искам да приветствам госпожа комисарят Куин, както обеща, тя дойде тук на време, за да ни информира за актуалните проекти. Разбрахме, че някой от проектите ще бъде предвижен по-напред от другите. За него има повече информация. Моля, имате думата. Uh, Благодаря, господин председател. Дами и господа, за последен път във вашата комисия се, писах, се питах какво ще, как ще се чувствам, ако седна до вас. И трябва да кажа, че седейки тук на подиума до вас е много приятно. Благодаря ви за тази възможност да обменим становища за работната програма на комисията 2010 година по отношение на науката, научните изследвания и нововведенията. Тази програма в разделите и свързани с наука, нововведения и изследвания залага различни инициативи, които ще помогнат да приложим на практика стратегията до 2020 година за устойчив растеж. За това един нов план за научни изследвания ще запише как ние в партньорство с парламента и правителствата на държавите членки възнамеряваме да развиваме дневния ред, свързан с научните изследвания, като част от стратегията до 2020 година за един новаторски Европейски съюз. Знам, че ви е много при сърце тази тема. Председателят на комисията, господин Барозо, всъщност ми възложи да изготвя този план и аз ще председателствам една група от комисари, в чието портфели се съдържа тази тематика. В момента правя консултации с всички заинтересовани страни, в този процес от единия му край на спектъра до другия, защото търся конкретни предложения, които да бъдат включени в плана. Бих искала да разбера становищата на отделните политически групи в парламента, които са представени в вашата комисия, за това как точно да процедираме по отношение на този план. Трябва да премахнем всички обстоятелства за създаването на единен пазар на нововведенията. Председателят Баросо възнамерява да представи този план на среща на върха следващия октомври, който ще се фокусира точно върху тази тематика. Трябва да предложим ясни мерки, решителни мерки, които да бъдат подкрепени на най-високо ниво, за да може Европейския съюз да стане а, водеща сила по отношение на въведените научните изследвания. Този а, план е изключително важен за нашата економика както и за създаването на работни места. Надявам се, председателят Барозо и аз да се срещнем във ваше лице наистина едни поддръжници, за да бъде успешен този план. Планът ще се фокусира върху следните цели. Първо, насочването на научните изследвания към предизвикателствата в обществото и света, които са приоритет за политиците и които представят голяма възможност за излизане на световния пазар енергийна сигурност, климатични изменения, сигурност на храните, за здравеопазване и застаряване на населението. Би трябвало да отстраним всички пречки за създаването на единен пазар на научните изследвания и нововведенията. Бихме искали новаторските дружества, особено малките и средни предприятия, да имат достъп до финансиране и техните нови интересни идеи да излязат на европейския и световен пазар. Планът ще се основава на една обща концепция за нововведенията, нововведения, които се основават на научни изследвания, но и други, като например нови бизнес модели, нови модели за управление, за дизайн, за маркетинг или пък нововведения в сферата на услугите. Т.е. ще се включим в всички етапи на въведението, от зараждането на идеята до крайния продукт. Този план ще опише стратегически инициативи, които наричаме европейски инновационни партньорства. Това са развойни програми, които ще се опитаме да посрещнем с съответните мерки от страна на търсенето, като стандартизация, обществени поръчки и регламентация. Всичко ще бъде изключително амбициозно. Тези партньорства няма да бъдат някакви дублиращи инициативи, като например съвместната технологична инициатива, съвместното програмиране, публично-частните партньорства, Европейския план за економическо възстановяване и така нататък. Точно обратното. Те ще надграждат на съществуващите инициативи или ще се преплитат с тях. Аз бих искала да има мерки, които дадат възможност на частния сектор да участва в проекти, свързани с науката, научните изследвания и нововведенията. Европейската инвестиционна банка, както и Европейски инвестиционен фонд, който занимава точно с рисков капитал, би трябвало да имат по-ясна роля за финансиране на програми, свързани с тези три теми. Една засилена роля на частния сектор, според мен, ще даде възможност на Европейския съюз да стигне тази цел от 3% финансиране, 3% от БВП за нововведения. Това е една цел, която сме записали в програмата Европа през 2020 година. Освен това, сега е момента за междусоциален дебат по отношение на упростяването на процедурите. Но введенията, развойните ни инициативи са в сърцевината на нашата стратегия за 2020. За това би трябвало да имаме много ясни инициативи, инструменти, последователност при използването на правилата, както и бързина на административните процедури и процеси. Опростяването на финансирането за научни изследвания изисква един нов баланс между контрола и доверието, както и предприемането на рискове и съответните гаранции при тези рискове. Имаме нужда от един общ подход, пълен ангажимент и политическата воля на Европейския парламент, за да упростим работата на финансирането, на фондовете за финансиране на тези инициативи. Съобщението за упростяване, което ще бъде прието от Европейската комисия официално утре, цели да започна един междуинституционален дебат в това отношение. В това съобщение отделните елементи за упростяване са разделени на три. На първо място се съдържат мерки, които могат да бъдат приложени по настоящата правна рамка. На второ място се говори за промените в правилата, но запазване системата за входни ресурси и себестойности. След това упростяване на финансовия модел, който да се основава на конкретни резултати, като се отпускат общи суми за цели проекти. Опоменаването също така на предотвратяването на измами или откриването на такива измами също са записани в съобщението. Това съобщение всъщност не е законодателно предложение. То дава една възможност да започне дебат. И затова конкретните стратегии, оценка на риска ще бъдат част от оценката на въздействието, а, за да може да има последващи законодателни актове. Както вече казах тук пред вас през януари по време на моето изслушване, аз ще подкрепя всички инициативи, които целят да свържат националните програми една с друга, за да има сътрудничество между програмите, които се финансират на национално ниво и тези, които се финансират на европейско ниво. Трябва да обединим ресурсите си, за да се справим с предизвикателствата в обществото, които сами не можем да решим. Една такава зона за научни изследвания в Европейски съюз може да се създаде само ако всички са ангажирани с нея. 95% от финансирането в тези три сфери идва от 27-те държави членки. Би трябвало обаче да избегнем дублиране или пък разбиване на усилията на дребни парчета, за да можем да извлечем максимална полза от възможностите а, по проекти, финансирани с публични средства. Инициативите, които бяха предприяти от Испанското председателство, бяха отлични. Те целят а, да има по-голяма мобилност на учените, и съответно да има по-голяма сигурност в социален план за тези изследователи и учени. Затова Европейската комисия излезе с инструменти за научните изследвания по рамковата програма, която е отворена за всички държави членки. Там се дава възможност за свързване на отделните програми и защо справяне на мрежи. Това е схемата Евранет, чиято цел е създаване на мрежи, до 185 член, където са записани инициативи за участие на общността в съвместни програми между няколко държави членки. Миналата година държавите членки направиха още една стъпка напред и започнаха един политически процес, свързан с общото програмиране. Това е едно партньорство между съответните държави членки с подкрепата на Европейската комисия, чиято цел е да се справят с предизвикателствата в обществото посредством съвместно планирани действия и проекти. На 15 април Европейския съюз започна първото такова програмиране за решаване на проблеми по отношение на стратегия за невродегенеративните заболявания, като Паркинсон и Алцхаймер. Съвместното програмиране играе пряка роля в контекста на стратегията Европа до 2020 година. Еврокомисията прие три нови предложения за три такива общи програмирания, свързани с климатичните изменения, културното наследство и здравословно хранене за дълъг живот. Това би трябвало да бъде един от градивните елементи на този новаторски Европейски съюз. Той ще даде възможност да видим как съвместното програмиране би могло да се развива по най-добър начин и как може да бъде напаснато то с други политически инструменти. Седмата рамкова програма е най-голямата научно-изследователска програма, финансирана с бюджетни средства в света. Идеята е 2010 година да има средносрочна оценка на програмата, за да получим една независима оценка на прилагането на тази програма до момента. Експертната група, която е натоварена с тази задача, ще анализира различните мотиви, както изготвянето и прилагането на седмата рамкова програма и ще основава своя анализ на различни доказателства, включая статистика по прилагането, външни проучвания, интервюта, анализи, както и национални изследвания на въздействието. Бихме искали да преценим какви са плюсовете и минусите на седма рамкова програма и да видим кои части от тази програма работят добре, кои не работят добре и да видим какви подобрения можем да привнесем. Освен това ще анализираме как може да се подобри участието на малките и средни предприятия в тази рамкова програма. Аз, подобно на вас, също се притеснявам от това, че малките и средни предприятия не участват много в нашите научно-изследователски програми. Смятам, че това трябва да се промени в бъдеще. Окончателният доклад на експертната група трябва да излезе през септември или октомври. Затова през ноември или декември Европейската комисия ще излезе с отговор на този доклад на експертите и съобщението ще бъде обсъдено след това с вас. Преди да приключа своето представяне, с голямо удоволствие искам да обявя, че учени от съвместния научен център от 4 до 6 май тук в Европейския парламент ще излязат с едно изложение на своите достижения в научно-изследователската област. Нямам се, господин председател, че и вие ще присъствате, както и членове на вашата комисия, за да видите важната работа, която се извършва от съвместни изследователски център. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, относно информацията, която дадохте на края. Ние е, всички сте поканени на това изложение и след това на дискусия в рамките на комисията. Госпожа Савела има думата. You, Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за присъствието тук. Много беше интересно да чуем вашата програма за научно-развойните изказвания. Що се отнася до научно-развойните изследвания и новаторството, не съществува система, която да измерва резултатите от проектите и програмите в изпълнение на европейските политики. В отговор на комисията на доклада на Сметната палата, в който се оценяват рамковите програми за научно-развойни изследвания, комисията непрекъснато подчертава, че е необходимо по-последователно и системно използване на индикаторите за изпълнение. В Съединените щати вече започна една инициатива, наречена Star Metrics. Това е измерване на научните резултати на научните проекти. И така, госпожо комисар, след всичко това, съгласна ли сте, че трябва да има механизъм на ниво Европейски съюз за оценка на научната политика, основана на данните, която като политици да ни предостави необходимата основа за работата ни по разработване на а, рамкова програма 8 и други новаторски политики. Освен това, вие говорихте за съвместно програмиране. Не смятате ли, че това е една област, в която можем да развием сътрудничество между Европейския съюз и Съединените щати в областта на научно-развойната дейност и да се изгради едно трансатлантическо научно пространство. Благодаря. Господин Оди, благодаря. Госпожо комисар, добре дошла. Вие сте се питали какво бихте правили на, тази, на този подиум, но, вашите, е, но вашето изслушване беше сред най-добрите. Много се радваме, че сте тук. Няколко думи за упростяването и проблемите, е, които започват да приемат е, трудни, големи размери. Искам да споделя с вас, че въпреки всичко нещата вървят добре. Парламента създаде а, една работна група. Вчера проведахме а, заседание с представители на комисията и аз мисля, че се очертава политическо съгласие, за да излезем от тази ситуация. Притеснението е, че Европейския съюз започва да става а, твърде непопулярен. А, тази ситуация ще ни пречи тогава, когато искаме да водим преговори, тогава, когато искаме средствата за изследване да бъдат поставени в общностна рамка. Всички ние сме съгласни. В бъдеще ние ще гласуваме регламента за упростяване. Ние трябва да намерим формули, като спазваме практиките за добро управление. Но ще ни трябват начин механизми, за да излезем от положението, в което се намираме. Най-напред за патентите. Какво мислите за патентите които защитават нашите, нашата наука и също така какво мислите за Европейското ведомство по патентите. По-нататък изследвания в областта на енергетиката и проекта ИСТЕР. И накрая как виждате връзката? Казахте, че председателствата е една работна група на комисари в областта на науката. Как виждате връзката между изграждането на вътрешния пазар, индустриалната политика и е, научната дейност? Е, бихте ли казали е, няколко думи за е, тази връзка? Господин Гирек. Благодаря, госпожо комисар. Аз имам впечатлението, че Европейската комисия в много случаи облагодетелства политическата воля пред самите постижения на науката и техниката. Ще ви дам един пример. Въпросите, свързани с промяната в климата, ние приехме една от хипотезите, която е вредна за нашите економики – ние се борим срещу промените в климата. И моят въпрос е, нямаме ли си свои учени в Европейския съюз, които в рамките на една обща програма биха могли да потвърдят хипотезата за влиянието на въглеродния двуокис върху промените в климата. питам се, тъй като се, е, се работи по симулирани сценарии. Освен това, днес чух, че една много скъпа програма Галилео може да се окаже провал. Не разполагаме ли с квалифицирани инженери и учени в Европейския съюз? Къде е проблема? Руснаците вече имат е, GPS. Още един въпрос. Ние подготвяме различни проекти с препоръки и правила за, въгле... за емисии на въглероден влокис и лимитите, например, за превозни средства. От техническа гледна точка не е реалистично. Всеки учен може да изчисли това дали няма по-добри методи да постигнем тези резултати? Друг въпрос. Говорим за необходимостта от развитие на малките и средни предприятия. В момента обаче системата, в коя, според която ние подпомагаме малките и средни предприятия, не им помага да се развиват. Благодаря ви. Благодаря, Джайлс Чичестър. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към колегите и да приветствам госпожа Гейган Куин в комисията. Искам да се извиня за това, че дойдох по средата на вашето изказване, така че ако моите въпроси засягат нещо, което вече сте разгледали, ще ви помоля за малко повече подробности. Сега, казаното от господин Оди за упростяването и пречките пред науката, особено малките субекти, които участват в рамковите програми. Питам се просто, знам, че е рано, в, че сте в началото на мандата си, но мислили ли сте за това как да излезете от тази плетеница? От една страна искаме да упростим нещата, от друга страна е, искаме да запазим е, контрол върху е, обществените средства. Искам да ви задам и въпрос, свързан с високите резултати, the excellence. Имате ли мнение за това, доколко дали е постигнал успех, дали е постигнал успех тази идея в научните изследвания. Тъй като понятието excellence или високи постижения и резултати е част от седмата рамкова програма. Съжалявам, пропуснах колегата Енчо. Сега ще му дам думата. Благодаря, искам да благодаря на госпожа комисария за това, че участва в този структуриран доклад по науката и новаторството. Научно-развойната дейност е част от флагманската инициатива на Европейския съюз и според комисията и съвета са много важни за решаване на предизвикателствата, пред които сме изправени. Енергетика, демографски промени промени в климата, здравеопазване и така нататък. Съветът предприе мерки за увеличаване на средствата е, за наука до 3% БВП. Това е реалистично в някои държави членки, но не е реалистично в повечето нови държави членки. Има опасност 2% е, от БВП няма да се постигне. Обикновено това се дължи на липсата на е, инфраструктура за наука, която би е, привлекла инвестиции. Липсата на научна инфраструктура е причина, е предизвикана от недостатъците по време на комунистическия период и на проблемите, свързани с преходния период. Необходим е план за действие, за да се модернизира нужната инфраструктура и да могат да се опозотворят средства по седмата рамкова програма в момента и осмата в бъдеще, за да се осъществява наука в бъдеще. Ще ви дам един кратък пример – който е кръсноречив за способността на, държавите, на новите държави и членки да оползотворява средства от рамката, рамката програма 7. България, Румъния и Полша са осигурили 63 милиона до октомври 2008 година за 53 проекта. Общото население на тези три държави е над е 67,2 милиона в сравнение с това да се обърнем към Франция с население 63,8 милиона и процент на освояване 570 милиона евро за седмата рамкова програма за 365 научни проекта за същия период. В това отношение задавам следния въпрос. Как ще реши комисията проблема с липсата на научна инфраструктура в някои държави членки, за да имате равни възможности за достъп до средства от седмата рамкова програма и бъдеща осмата рамкова програма? Дали средств, бюджетните средства за тези страни ще си останат същите, като се отчита факта, че те няма да могат да освояват достатъчно средства поради липсата на инфраструктура. И ще предприеме ли комисията конкретни мерки, за да помогне на тези страни да изградят своята научна инфраструктура? Благодаря. Благодаря ви. Има много желащи, които искат да вземат думата. Ако може по-накратко да се изказвате. Госпожа Кавалио има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви за подробната програма. Много се радвам, че сте разширили дефиницията на новаторството. Заедно с това обаче смятам, че трябва да включите и социалното новаторство. И социалната иновация е много интересна идея, която трябва да бъде включена в дефиницията. Що се отнася до упростяването на финансирането за наука, оценявам факта, че сте разделили мерките, които могат да се прилагат в рамките на сегашния регламент и онези, които се нуждаят от промяна, от основна промяна в регламента, тъй като подходът е много прагматичен. Поне някои от мерките могат да бъдат изпълнени веднага след като бъдат прияти. Това е свързано и с една тема, която вие засегнахте, а именно инструментите. За да се изгради европейското научно пространство е необходимо да се упростят инструментите. Те са твърде сложни. Прилагат се, но много трудно. Така че има една мярка упростяване в съвместните програми. Последният ми коментар Европейския съюз трябва да превърне науката в економическа полза, обаче не може да има новаторство без наука и висше образование, разбира се, но това не е част от вашия ресор. Така че трябва ни високо качество на науката, така че в комисията и Европа граничните изследвания трябва да бъдат приоритет. Не чух това във вашата програма. Бихте ли казали няколко думи за бъдещето? Колегата Ламбард, Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Ще повторя това, което казах вчера пред производителите. Искам да се струча върху съдържанието. Смятаме, че тази политика би трябвало да бъде насочена към много амбициозни социални цели. Ето така можем да преценим след това и резултатите. Те трябва да бъдат ограничени като брой, защото не може да разпръскваме ограничените ресурси, които имаме в сферата на новаторството по най-различни теми най-различни инициативи или проекти. Затова смятаме, че трябва да бъдем достатъчно смели да извършим избор. А, на второ място ние трябва да сме амбициозни, защото искаме да бъдем лидери, да искаме да бъдем водещи. И за това целите ни трябва да са много високи. А след това, защо споменавам, че това трябва да се цели на обществото? Защото а, проектите трябва да се избират на базата на резултатите, до които ще доведат. Имаме едни задължителни цели, като например минус 20%, но ние трябва да се опитваме да се целим по-високо. Ако не успеем да постигнем по-високата цел, добре, но поне резултатите ни които ще постигнем, ще бъдат по-добри от тези, които сме си заложили. След това ефикасността на ресурсите. Това е записано в стратегията Европа 2020. И а, още нещо застаряването на обществото. Би трябвало да, сме се насо... да се насочваме към решенията, а не към съставните части на уравнението. А, не искам сега само да говоря за не искам да говоря за упростяването, защото всички сме съгласни. Но от една страна е добре да възнаграждаваме новаторството, за което обаче хората трябва да имат права на интелектуална собственост. От друга страна, би трябвало тези права на интелектуална собственост да бъдат много общо а, формулирани, и защото иначе всеки новатор, всеки автор ще заключи правата си в едно шкафче и никой няма да има достъп до тях. Така че е необходим баланс между новаторство и правата на интелектуална собственост. От първите разговори е, с вас аз съм убеден, че ще работим в тази посока. Благодаря ви. Ангелика Нипла. Ангелика Ниблер има думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, много се радвам, че сте днес сред нас, за да можем да ви зададем нашите въпроси. Аз имам много добри впечатления от вас и се радвам, че вие представлявате сектора за иновациите и научно-изследователската дейност. Не съм се запознала все още с документа, който ам, беше изготвен. Ам, надявам се, че ще отговорите на много от въпросите, включително на въпросите, които бяха зададени от господин Чичестър. Искам да се присъединя към това, което каза колегата Оди, а именно да упростим процедурите, що се отнася най-вече до финансовите а, правила. Различните инструменти, програми, инициативи, с които разполагаме, трябва да бъдат обхванати от един вид процедури, а не постоянно да се прилагат нови правила. Трябва да има хармонизиране на процедурите, където е възможно и нека да има възможно там, където е възможно, по-прости правила, за да а, имаме по-добри резултати. Искам да спра на две неща. От една страна, от моите пътувания извън Европа установявам, е, че европейската ера на е, иновациите все още не е настъпила. Ние искаме да привлечем най-добрите е, учени, но всъщност от друга страна установяваме, че тук все още не е настъпила ерата, където могат да се реализират тези научни работници. В висшето образование все още не е залегнал този аспект. Може би трябва вие да направите нещо в тази посока, да се осигури финансиране, така че да привлечем хора, които да работят в европейското научно общество. Да можем да привлечем и да вдъхновим хората да работят за реализирането на нашите програми. Относно програмата Мария Кюри и други такива програми са много полезни. това са дневите обменни програми, които са много ефективни. На последно място съвместното програмиране. Вие го споменахте, тази инициатива е много добра. От разговорите с националните депутати, с депутатите от съответните национални парламенти, те са доста критично настроени. Как можете да помогнете вие конкретно, за да успокоите колегите и да премахнете техните страхове? като имаме предвид сега с, с влизането на договор от Лисабон, как можем да бъдем по-полезни на колегите от националните парламенти. Колегата Гранте. Благодаря, госпожо комисар. Аз имам също един конкретен въпрос. Аз участвах в подготовка на 6-та и 7-та рамкова програма. При подготовката на седмата рамкова програма аз призовах представители на висшите учебни заведения, на малките и средни предприятия в моя избирателен район, за да дадат и те своя принос. Не можем, да, ние говорим за упростяване, но не можем всичко да сложим под един знаменател. Беше интересно по време на този диспут, който беше организиран. Някои казват, споменаха, изразиха мнението, че нещата са много сложни, други казаха, че не могат да си позволят много от тези проекти. При малките и средни предприятия, при най-малките предприятия има много иновативни екипи, които се стоят от 5-6 души. Но те не разполагат с съответните средства, защото може няколко човека да разработят този иновативен продукт, но някой трябва и да го произведе може би трябва да се окаже техническа помощ, да може да се подпомогнат тези предприятия при разработването на тези продукти. Един конкретен пример от преди няколко месеца. Един научен работник каза, че е взел участие в една програма, след това той е, неговото участие е било от казано, но ам, трябвало да дойде е, експертна група от шестима човека. Един е отново отказал и така не се е стигнал до желания резултат. Колегата Гоя. Е, е, Искам също да ви поздравя, госпожо комисар. Ето ме. Връщам се на една тема, която вече бе спомената от мнозина от колегите, но надявам се, че ще разберете, че за нас това е изключително важна тема. Това е темата за упростяване на стандартите, свързани с административните задължения и с съставянето и изпълнението на бюджета на проектите. Аз съм депутат вече 5 години и най-добрите идеи, забелязвам, потъват в бюрократични осложнения. И това влушава имиджа на Европа. Искаме повече средства за научно-изследователска дейност и ще се борим за увеличаване на бюджета за научни изследвания. Трябва обаче да променим бюрократичните процедури. Имаше едно много интересно изслушване в Комисията по бюджетен контрол. То се състоя тази сутрин. Занимахме се в детайли с ситуацията, дори излязохме с евентуални решения. Трудно обаче да се определи конкретния път, който да се предприеме, защото има различни альтернативи за работа с сметките. Та не знаем каква да бъде първата стъпка. Мисля си, че комисията в своето съобщение може да започне един такъв дебат. А, но моля ви, проявете решимост. Самия факт, че казвам всичко това, означава, че имаме много високи очаквания към вас и към работата ви. И съвсем накратко още две бележки. Има елементи, които могат да бъдат променени много лесно. Не е необходимо да се случва чудо, за да се променят. Например, ако достъпът до средства е много осложнен, не само за малките и средни предприятия, но и за университетите, за научните центрове, и ако това е така, ако те не мислят, че имат достъп до това финансиране, то тогава те изобщо няма да кандидатстват. Ми нека да упростим всичко това. Не е необходимо да законодателстваме дори за промени. Понякога има и проблеми с терминологията. Нека тогава направим един наръчник, в който като гласа да са описани всички термини. Ако компютърните системи в различните генерални дирекции са по-различни и не са съвместими, то тогава да ги сменим. Та с добра воля, без законодателни инициативи, можем да свършим много работа. Затова се обръщаме с молва към вас да подходите в тази посока. Също така подкрепям и съвместното програмиране, както и колегите преди мен. Има нужда от повече средства за това програмиране, защото те ще убедят държавите членки да се натрупа критичната маса, която е необходима. за да стане всичко това, обаче трябва да убедим и държавите членки. би било много хубаво, ако се заделят допълнителни средства. Благодаря. Колега Мецарос. Колегата Мецарос има думата. Декур. Ти стеш. Благодаря. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар. Благодарим ви, че ни предоставихте информация, свързана с седмата рамкова програма. Тази програма се обработва в момента, анализира се и ние с интерес очакваме резултатите. Това, което ни интересува, не са само резултатите а, и по какъв начин ще разходваме средствата, а кои принцип са заложени в осмата рамкова програма? Какви иновативни инструменти можем да включим в нея? Вие и колегите споменаха малките и средни предприятия. На тях трябва да им се окаже по-добра подкрепа. Процедурите трябва да бъдат опростени. Десетки години съм работил като е, изследовател в тази област. Стратегията до 2020 година предвижда много задачи и много нови задължения. Е, този след... Тази сутрин говорихме с господин Таяни и той спомена задълбочаването на промишленото економическо сътрудничество. Само по този начин можем да се противопоставим на измененията в климата и да постигнем целите, свързани с намаляването на въглеродните емисии по какъв начин могат тези цели да бъдат включени и изпълнени в рамките на 8-та рамкова програма. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа комисаря за това, че дойде при нас. Имате тесни контакти с нас. Много се радваме на това. Има много дълъг списък с въпроси към вас. Колегите силно се вълнуват от вашия ресор. И това е отлично за нашето сътрудничество в бъдеще. Искам да ви попитам как ще задържите различните части на а, новаторския триъгълник заедно. Ето, знаете, от една страна ще се намали административната тежест, но те образуват един триъгълник. Та се питах а, дали би могла да участва и промишлеността в последната част. Може би това може да се а, направи заедно с обществените поръчки или нещо подобно, за да тръгнат на пазара тези идеи. И по отношение на това как да заинтересуваме младите хора. Това е един основен фактор и по новата стратегия, и по демографските въпроси. Знам, че няма да ни достига човешки капитал в научните изследвания. Трябва да положим усилия в бъдеще. Госпожа Гитерис Кортинес. Няма я. Госпожа Рюбих. Благодаря господин председател, госпожо комисар. Благодаря за това, че приоритетите са преосмислени и ще бъдат адаптирани в рамките на един нов законодателен период. Ще бъдат представени предизвикателствата, с които ще се справяме в бъдеще. През миналия законодателен период също се говори много за намаляване на административните е, пречки. Беше спомената програмата е, е, Евростар. За това, че програмата Еурека ще бъде разширена, за това ще бъдат включени малките и средни предприятия. Проблемът беше, че липсват бързите решения, липсват ликвидни средства и това е в ощърп на малките и средни предприятия, които в момента имат затруднен достъп до получаването на кредити. А от друга страна, чрез иновации и изследвания те могат да създадат нови работни места. Имаме нужда от създаване на международна мрежа. Имате ли намерение да организирате обмен на университетско ниво в световен мащаб? И в Китай чуваме, че има 9 или 10 университета, които са поставени на са поставени на зелено. На последно място предизвикателства свързани с осмата рамкова програма. От една страна селското стопанство, пакет в размер на 50 мили милиарда евро, свързан с здравословно хранене, здравословни екологични храни, здравословни напитки и чиста вода. Това е предизвикателството на бъдещето. Ние ще помогнем по този начин на милиарди хора по света. Трябва навременно да намерим разрешение на тези проблеми. Едно, едно от решенията се крие в възобновяемите енергоисточници. Енергийната ефективност е друг аспект. Също 50 милиарда ще са необходими за този а, проект, за а, да сме в полза на възможно най-повече, възможно най-много потребители. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за присъствието. Разбирам, че задачата ви е трудна. Преминаваме през бурни времена и това едва ли ще приключи скоро. Бюджетът за наука е толкова голям, че в момент на криза всички ще се опитат да вземат част от него. Що се отнася до, финансовите, до финансовата рамка, ще трябва да защитаваме бюджета. Аз съм голям поддръжник на Генерална дирекция изследвания. Трябва да видим откъде идват опасностите и рисковете и къде са, къде са ни враговете. Мисля, че Генерална дирекция изследвания има чудесна инфраструктура и има програма за сътрудничество, която мобилизира човешки ресурси, да не забравяме в никакъв случай това. Създадени са редица нови програми и те няма да създадат човешки ресурси. И в изследванията именно човешките ресурси ще е, играят голяма роля. И има органи като Мария Кюри, които са извън вашето е, вашата генерална дирекция. Помните, че битълсите едно време направиха революция в музика. Трябват ли ни такива огромни промени, огромни системи? Новаторството е нещо, което може да се осъществи с ограничени ресурси. Ние просто трябва да създадем възможностите. Това трябва да и, това и трябва да направим. Но дискусиите по осмата рамкова програма като че ли не се съсредоточават върху сътрудничество, така бе, както беше в миналото. Сътрудничество вече не е централна тема. Що се отнася до е, диалога и комуникацията, която е толкова важна за връзките между университетите, е, необходими са човешки ресурси. Мислили сте за новаторството във вашите собствени служби, за да можем да мобилизираме европейските ресурси и да видим къде са мозъците. Е, благодаря. Сега ще дам думата на комисаря възможност да отговори на огромния брой е, разнопосочни е, въпроси от всички посоки. Благодаря, господин председател. Сега. Ще започна с, е, отговора на, с отговор на госпожа Готиерес. Да, съгласен съм, че трябва промяна и в нашата генерална дирекция. С моя екип работим за въвеждане промени в генералната дирекция. Най-напред искам да кажа няколко думи за 3 цел. Някои държави членки са сериозно притеснени по този въпрос, макар че те са разделени на, на две части. За някои са 2% и е трудно това да се постигне. И защо няма частни инвестиции, които да възлизат на 2%? Анализираме внимателно въпроса, за да видим дали има конкретна причина. Мисля обаче, че можем да кажем, че за целта 3% ние работим с държавите членки. Те ще създадат свои собствени цели и 3% следователно не са еднотипен подход. Различните държави членки са на различно ниво и това трябва да ни е ясно. Също така трябва да насърчим големите държави членки, които не са успели да спазят тази цел, да положат всички а, усилия. И с а, моите служби поддържат тесни връзки с националните администрации през последните седмици, за да им помогнат да решат коя национална цел е най-подходяща за мите тях, имайки възоснова на конкретните обстоятелства и на начина по който искат, по който виждат бъдещето. По индикаторите, това е нов въпрос. Създадах група от експерти, моите служби работят в различни области с екипи в други генерални дирекции, за да се формулират системи с показатели, но за да има и външен независим поглед, аз създадах комисия от експерти. Те в нея влизат економисти, е, специалисти от е, бизнеса. Комисията е много малка и не е представителна за Европейския съюз. Но мисля, че работата на тази комисия ще доведе до предложение на нови показатели. Мисля, че това е което искате е, и вие искате да има измерители. Надяваме се, че това ще се случи като резултат от работата на експертната група. Мисля, че ние трябва да се получим от анализа на причините за разочароващото участие на частните инвеститори. Също така достъпа до капитали, инфраструктурата, правата върху интелектуалната собственост. Различните хора гледат на правата върху интелектуалната собственост по различен начин, в зависимост от сектора. Фермерите гледат на този въпрос по един начин, информационно-комуникационните технологии си имат своя гледна точка и тези различия трябва да се отчитат когато работим по правата върху интелектуалната собственост. Това не е част от а, моя ресор, но е а, част от ресора на господин Бърне и той а, много държи да се направи нещо по въпроса. Създадена е група на ниво комисия. Всички ние в своята област е, ще се опитаме да очертаем какво трябва да направим, за да може окончателният план да бъде амбициозен, способен да предвижва напред, който да убеждава заинтересованите лица и когато веднъж разработим плана, всяка част от плана, която е в ресорите на отделните комисари да се изпълнява от а, всяка една от а, областите на комисията и след това ще се измерят резултатите. Всички комисари гледат на а, този валистичен начин. Много важни въпроси са стандартите, обществените поръчки, изключително важна област – и технологичния трансфер. За изследователската инфраструктура. Да, разбирам казаното за инфраструктурите в някои от новите държави членки. Всички те споделиха с мен своите проблеми. Господин Таяни каза, един бивш министър на науката е запознат с проблемите. Той разполага с голяма сума, 85 милиарда за наука. Трябва да видим как ще, ги, ще използваме тези средства, за да се помогне за изграждането на научната инфраструктура в държави членки, изпитващи трудности. За оценката на проектите, нашата оценка и коментари са, а, с, са, са, се възприемат като справедливи, честни, безпристрастни и показателно за това е малкият брой обжалвания. Липсата на финансиране за малките и средни предприятия. Ние ще се постараем те, за тях да бъде създадена по-добра и по-благоприятна среда. Всеки път, когато се срещна с представители на бизнеса и научния сектор, те представляват всички видове фирми, от най-малките до най-големите. Всички те са започнали като малки предприятия. И малките и средни предприятия се тревожат от липсата на финансиране. Срещнах се с председателя на Европейската инвестиционна банка. Повдигнах този въпрос с него посредством финансови инструмент за споделяне на риска, който между прочим се оказа много полезно средство. Разговарях с него за възможността да се види какво може този фонд да направи за нас в областта на малките и средни предприятия, защото при проблем с сегашния сектор е, че група фирми се обединяват за изграждане на големи инфраструктурни проекти и трябва да видим как да намерим друг инструмент. За упростяването и одита много се зарадва, когато чувства, което каза господин Оди, съвместната работна група между вас и Комисията за бюджетен контрол. Аз съм работила с тази комисия от 10 години. Е, в 10 години бях в Сметната палата и знам, че винаги има известна съпротива срещу упростяването. Те изразяват подкрепа за упростяването, но заедно с това трябва да се грижим за това да съществува здрава финансова основа так, и така, че парите на дънакопаците да се използват по подходящ и ефективен начин, така че ще ми е много интересно да видя какво, каква работа съществява работната група. В работната група с моите колеги комисари ние се стремим да тълкуваме по максимално гъвкав начин правилата. Стремим се към по-лесен достъп за МСП, за единна регистрация, за упростяване на научните инструменти, аз бих погледнала внимателно всичките рамкови инструменти, когато започне преглед на седмата рамкова програма. Целта е да видим кое дава резултати и кое не. Мисля, че вече имаме, че след лято ще разполагаме с пълните впечатления. Що се отнася до характеристиката на учените, ние се нуждаем от видим, видими ролеви модели. Всеки път при всичките им посещения хората казват, че им е трудно да намерят учени инженери. Те молят за помощ да се обърнем към университетите, към малките и средни предприятия. Ако можем да намерим видими, ако можем да насърчим младежите, толкова по-добре комуникативната стратегия на парламента би трябвало да ни помогне да работим с научната структура. За социалните иновации това е една много важна област – и Простете ми, че не включих тази област в списъка, който представих, но това не се дължи на факта, че не съм искала. Опитах се да свия максимално речта, но изключително важен въпрос. Важно е да подчертаем, че когато говорим за социално новаторство, ние говорим не само за един или два аспекта. Това е е, понятие, което обхваща всички сектори. Важно е да формулираме приоритетите си и би било интересно да е, чуем дали членовете на тази комисия биха искали да ни представят е, конкретен съвет в тази област. Във всички останали области ние надграждаме върху извършеното по социалното новаторство от до сега, от предишната, по време на предишната комисия. Сега, прилагането на резултатите на научните изследвания на практика. С голяма... Много ще се радвам да чуя вашите вашите съвети за това, докъде да стигне опростяването. Трябва също така да обърнем внимание на ревизията на финансовия регламент през май. Комисарят Левандовски е изключително отворен за, към идеята за опростяване. Що се отнася до патентите и правата върху интелектуална собственост, сега все повече се налага идеята, че ни трябват европейски патенти. Има желание да се работи повече по тази област. Вече е, е свършена не малко работа, но остават още няколко пречки. Мисля, че научната политика, основана на данните, е нещо, което се спряга в стъпителните думи. Повече демонстрационни проекти, повече технологичен трансфер, много е важно това, повече достъп за МСП и повече демонстрационни проекти, заедно с стратегическите изследвания за финансирането. Въпрос повдигнат от господин Рубик – Както казах, аз работя с Европейската инвестиционна банка, за да видим дали има области, в които те могат да ни помогнат. Беше повдигна въпроса за проекта ИТър. Аз работя активно в този, по този проект и по-конкретно финансирането му. Аз ще ви предоставя максимална информация от самото начало – Основната насока на моята дейност е ИТър да бъде поставен на здрава, устойчива финансова основа. Това е изключително важен глобален проект. Целта е ядрения синтез да се използва като основен източник на енергия. Мисля, че потенциалните резултати ще бъдат важни за всички нас. Европейските държави членки, Европейската комисия много държат на този проект. Разбира се, разходите се, се оказват по-високи и е необходимо финансовата основа да бъде здрава. Ще представим съобщение по този проект началото на май. Е, е, докладът ще бъде представен на съвета за конкурентно способност. Искам да ви уверя, че работим заедно с комисаря по бюджета, за да намерим решение, което да не е краткосрочно, така че трябва да се проведе с вас в Комисията, Европейския парламент като цяло и с съвета. Благодаря, господин председател. Съжалявам, ако съм била твърде пространна. Благодарим ви, госпожо комисар. Благодарим за информацията, която ни предоставихте, за вашето присъствие и се надявам да работим и за напред в дух на сътрудничество. Уважаеми колеги, заседанието приключва. Моля да напуснете бързо залата, защото след това ще проведем заседание на координаторите. Ще започнем по-бързо с координаторите, ако вие по-бързо напуснете залата.